Ми, шер колег, бонжур! Добър ден, скъпи колеги! Але, ми, шер колег, nous комос... И така, скъпи колеги, започваме по първата точка от дневния ред. Дискусия с европейските координатори за коридорите ТНТ и по-конкретно морските автомагистрали и Европейската система за управление на железопътния трафик и РТМС. Добър ден, госпожо Грапини! Както много добре знаете, тези два хоризонтални приоритета са в основата на политиката на ТНТ и програмата за свързана Европа дотира съответни проекти с сериозен процент на съфинансиране. Ето защо е много важно за нас да обсъдим напредъка в тези области с съответните координатори. Имам честа и удоволствието да приветствам с добре дошли господин Бодвик, който отговаря за така наречените морски магистрали, и господин Рюте, който отговаря за Европейската система за управление на ЖП трафика. Благодаря ви за присъствието. Желая ви успешна година. Надявам се, че ще работим съвместно с вас съвсем редовно. А сега, ако можете да направите равносметка на случващото се, започваме с господин Бодвик. Имате 7 минути за презентация, да видим докъде сме стигнали с тези морски автомагистрали. Много важен проект от още 20 години. От 20 години се работи, мисля, че е време да се стъпи на педала. Тук може да се намери и ключа за решението на климатичните промени. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, госпожи и господа. Удоволствие за мен да съм тук. Благодаря, че ме поканихте в качеството ми на европейски координатор по морските магистрали. Това е един от двата хоризонтални приоритета на ТНТ. Пет години бях европейски координатор по един от девете коридора, познати като мрежови. Балтийския коридор, знаете, един голям железопътен проект. Работил съм и по коридорите, и в рамките на хоризонталните приоритети. И ясно видях какви са ползите и приоритетите, които следва да бъдат развивани, когато работим по ТНТ. Много са важни връзките между основните елементи на коридорите. Морските магистрали, знаете, са места, по които ще минават 3 милиарда тона стоки по този начин ще се облегчи и шосейната инфраструктура. Повечето външна и вътрешна търговия на европейските държави също минава по море. Приферните региони са от съществено значение, за да се развие система, която да е ефикасна за Европа. Много се радваме, че голяма част от ТНТ въплащава европейския дух. Подкрепата идва от различни държави членки и това, което се постига, демонстрира наистина добавена стойност. Тази програма за морските магистрали никога не е била лесна. Тя е различна спрямо от другите приоритетни програми, спрямо от СЕФ. Има разлика по отношение на критериите за допустимост. Интеграцията на този проект в цялостната система на коридорите може да бъде подобрена. Основната цел на моя мандат е да обвържа морските магистрали по по-добър начин с мрежата и да придам едно ново измерение на ТНТ. Аз смятам, че морските магистрали трябва да са част от един по-широк подход, свързан с ТНТ. Необходимо да се развие едно морско измерение на трансевропейските магистрали. Необходимо е да се постави по-голям акцент върху транспортната верига. Например, Взаимните връзки между пристанищата трябва да са по-добре развити. В тази връзка аз започнах един дебат, в който участват държавите членки. Целта е да решим как да пласираме най-добре морските магистрали в рамките на бъдещите коридори. Радвам се, че Тран изготви един доклад по собствена инициатива. Мога да ви дам своята подкрепа. Готов съм да участвам в срещи с вас. Готов съм да разговаряме, да се надяваме, че ще имаме обща позиция. Необходимо е да отчетем спецификата на морските басейни. Знаете, че има различни работни планове, които ще бъдат представени на държавите членки през идните седмици. Освен това, планирам да организирам работни групи в рамките на различните морски басейни, наред с моите колеги. Включвайки всички коридори в рамките на един по-широк морски басейн, може да допринесе за разработването на нови дестинации. Естествено, това ще го направим, след като се допитаме до всички заинтересовани страни. Имаме една специална работна група за за Атлантическия океан. Там участва един колега. Целта е да видим как можем да интегрираме по-добре Ирландия с оглед на Брексит. Това е един геополитически проблем и той е, показва много добре каква ще е ползата от е, морските магистрали. Дали ще има е, кратки пътища между Ирландия, Франция и други държави. Дали е, тези нови магистрали могат е, да се превържат в една добра альтернатива на пътя по шосе през Великобритания. Относно тематичните приоритети, моя работен план ще се вземе с предизвикателствата в морския сектор, как да го направим по-екологично чист, как да цифровизираме пристанищата и услугите по транспортиране. Много а, проекти, свързани с морските магистрали, са вече част от миналото. В миналото е имало 50 проекта в тази връзка. Сега има нови проекти, повече от половината са свързани с екологизацията. Повече от 1,6 милиарда ще дойдат от схемата за морския транспорт. Знаете, че е много важно да има прехвърляне между видовете транспорт. Относно стълбовете в рамките на следващия работен план, те ще се съсредоточат основно върху устойчивото, безпроблемно и интелигентно изграждане на европейско морско пространство. Какво означава устойчиво? Как да се справим с измененията в климата, да подобрим качеството на въздуха и водите? Тук ще заложим на инвестиции за декарбонизация, ще търсим иновации от екологичен характер – помпени системи и така нататък. На второ място, безпроблемния стълб, както сме го нарекли, целта е да се подобри свързаността на магистралите и коридорите. Тук имаме и искаме да имаме по-добри връзки с периферните една отдалечените региони. И накрая, интелигентния стълб. Целта е тук да разгърнем цифрови инициативи, като например система за управление на морския трафик както и системи за автоматизация. Искам да ви припомня, че основната ми цел е да разгърнем морското измерение на ТНТ. Искаме да включим пристанищата към общата инфраструктура на сушата. Европейските държави ще изиграят много важна роля трябва сектора да бъде много по-устойчив. Повечето държави членки могат да дадат своя принос в това отношение. Аз много се радвам, че се появи Европейския зелен пакт. Той ще бъде в центъра на нашите усилия за постигане на екологичните ни цели. Съжалявам, че корабоплаването не е включено като устойчив тип транспорт в комуникето за Зеления пакт. Две пети от вътрешната търговия на Европейския съюз се извършва по най-късия морски маршрут. Бих искал да получа вашата подкрепа точно за този аспект. За съжаление, резолюцията на НП не говори за този въпрос, така че мисля, че трябва да говорим точно по този проблем. В заключение ми остава само да ви благодаря. Надявам се, че ще има много въпроси. Благодаря. Merci beaucoup pour euh, vos propos. Благодаря ви за изказването. А сега давам думата на господин Рютел, що се отнася до ЖП транспорта за 7 минути. Euh, благодаря, госпожо председател. Уважаеми депутати, за мен е удоволствие да съм тук. За първи път ще ви представя доклад за моите действия като координатор. Знаете, встъпих в тази длъжност в началото на миналата година. Знаем, че искате да се виждаме по-често. Знам, че изготвяте и доклад по собствена инициатива. Знае го и Курт Бодеви. Готов съм да разговарям с вас по системата ERTMS. Е ще ви представя моят работен план през май тази година и да се надяваме, че след това ще има възможност да обсъдим още веднъж системата ERTMS. Е как гледам аз на тази система? Твърде дълго време от не разгръщането й. В същото време успяхме да ускорим своите усилия през последната година. Това се вижда ясно. Много се радвам, че вече не става дума за това дали системата ще се появи, а въпросите са кога и как. Всъщност, точно с това се занимавам и в момента. Под вашия политически контрол да гарантирам, че системата ще се появи по-скоро на бял свят и че ще бъде проста за използване. Дълго време ни отне, защото не разполагахме със съответните институции. Едва след приемането на четвъртия стълб от железопътния пакет, едва след като се появи агенцията ЕРА, едва след като се появи концепцията Shift to Rail, едва след като GD Move започнаха започна своята работа, подкрепено от други диджита, ние успяхме да ускорим крачка. Като цяло съм по-скоро оптимист. Мисля, че ще успея. През последната година работих с всички заинтересовани страни, държави, членки, доставчици, управляващи инфраструктурата, железопътни компании и дружества. Изброил съм ги всички тези на веб страницата ни. 90 срещи имах миналата година. В началото на своето изказване демонстрирах оптимизъм. Сега нека малко да ви отрезвя. Имаме план за разгръщане за РТМС в Европа, който предвижда, между другото, нека да отворя една а, скоба. Искам да благодаря на моя предшественик Карл Винг, който работи 14 години с пълни сили, за да може РТМС да не бъде забравена. И така, имаме план за разгръщане. Около 50 000 км трябва да бъдат разгърнати до 2030 година. По-настоящем сме постигнали около 5800. Виждате на слайда в рамките на Европейския съюз много по-малко, отколкото имаме в световен мащаб. Малко или много, сега сме осъществили 36-37% спрямо целите за изпълнение до 2023 година. Тази година ще е от съществено значение, защото държавите членки поеха ангажимент да реализират около 4000 км от РТМС през 2020 година. Предишните ангажименти още не са изпълнени, но тези забавяния са под контрол. Няма да уточнявам тук какво имам предвид. На следващо място, нещо, което малко пренебрегнахме в началото, имаме нужда и от амбициозна програма за обновяване на локомотивите и за тяхното преустройване, когато е необходимо. Ако погледнем целите до 2030 година, ако погледнем коридорите и ако погледнем и част от решенията на държавите членки за разгръщане в а, а, рамките на съответната държава, можем да кажем, че имаме нужда от а, обновяване на парка около 15 до 21 хиляди. 21 хиляди нови локомотива. Е, имаме нужда, а трябва да преустроим между 8500 и 13 000 локомотива. Няма да ни е лесно, като имате предвид е, колко локомотива трябва да произвеждаме или да обновяваме на годишна база. Това е всъщност е, и една от основните области, в които работя. Надявам се, че ще подсилим и разгръщането на европейския план за превозните средства. От економическа гледна точка няма никаква логика, ако разгръщаме само е, железния път, а не работим по подвижния състав. Относно средствата, третото нещо, което искам да ви кажа, преди, в рамките на предишния период имахме около 1,2 милиарда по-настоящем все още имаме търгове в рамките на механизма за смесено финансиране. Успяваме да реализираме проекти, свързани с така наречената РТМС за прототипите. Много неща се случват от гледна точка на финансирането. С а, две думи, ако трябва да съм откровен, имаме нужда от повече пари. Ако искате да ускорим крачка, е необходимо да получим и допълнителни средства. Необходимо е да се намеси А и Б. Имаме нужда от средства от държавите членки. С когото и да разговарям, винаги казвам, че имаме нужда от стабилна финансова рамка, за да може да разгърнем и индустриалния капацитет, за да може в крайна сметка да няма подход на засилен интерес и на доста отслабен интерес. Времето изтича, затова ще кажа още само две неща. Имаме само, т.е. имаме над 20 системи за железопътна сигнализация в Европейския съюз. Това а, не може да продължава. Трябва да премахнем веднъж за винаги така наречената система клас Б. През идните няколко месеца ще говорим за това какво правим, за да се случи това нещо. Защо нещата отнемат толкова време? Защото организираме преход между един стар свят и един нов свят. Прехода е все по-сложен и все по-скъп. И той се оскъпява, когато не успяваме на време. На второ място е необходимо да упростим РТМС. В действителност когато говорим за ERTMS, е говорим за система за управление на железопътния трафик, не говорим за радиокомуникация или за сигнализация, говорим за цялостна система за управление на железопътния трафик. Съответно, тук ще трябва да се отчитат някои нови фактори и е необходимо да организираме бъдещата ИРТМС е по един абсолютно гладък начин. Какво имам предвид, като казвам гладък? Това означава получаване на средствата сега, в този конкретен момент. Госпожо председател РТМС, с когото и да разговарям, разбирам, че всъщност е златния стандарт в света. Всъщност, извън Европейския съюз работата е напреднала много повече, отколкото тук. Става дума за работа на зелено. Ако успеем да организираме прехода от едната към другата система по един бърз начин, ще можем наистина да поставим основите на една по-ефикасна железопътна система. Напълно съм съгласен с теб, що се отнася до късите коридори по море в морския транспорт, но така или иначе железопътният транспорт е още по-ефикасен в превоза на товари. Благодаря. Благодаря за двете изказвания. Сега пристъпваме забавно към дебата. Започвам с координаторите, госпожо Маринеско. Имате думата за две минути. Радвам се, че ви виждам да председателствате на нашето заседание. Господин Бодевик. Благодаря, господин Етиен, че ме заместваш тази сутрин и отзвука е доста положителен. Uh, Говорихте за декарбонизация на морския транспорт. За да бъда съвсем честен, не чух някакви конкретни мерки. Може би тук може да ни разкажете малко повече какво точно имате предвид. Искам и да ви задам следния въпрос. Дали може би сте направили оценка на системата която използва фериботи за превоз на тежкотоварни камиони, тирове от Турция, да речем, до Генуа, Италия. Много говорим за намаляване на емисиите през последно време. Господин Рюте, благодаря за това, което сте свършили като работа. Системата и RTMS е много добра, но бих искал да ни кажете каква е ситуацията по отношение на взаимната оперативност или оперативната съвместимост. Чух, че нивото на оперативна съвместимост в и RTMS не е на нивото, на което бихме искали да го видим. Има различни системи явно а не бихме искали да е така. Още нещо. Сега тази инициатива Shift to Rail, всичко да се прехвърли към железопътния транспорт по отношение на тежкотоварните товари. А тези коридори, които в момента не работят, така както беше предвидено преди 7-8 години, смятате ли, че и RTMS трябва да се изпълни по отношение на всички коридори за тежки товари, за да може да стане нещо атрактивно за интересованите лица и да стане примамлива альтернатива за компаниите. Thank you. Uh, and thank you to you both for Следващия оратор, господин Даналсън. Благодаря. По отношение на магистралите в морето, морските магистрали, имам един въпрос. Къде са най-големите проблеми по отношение на това да успеем да реализираме амбициите на този проект и след това? Казахте, че първата колона е устойчивостта и това, съществ... това съответства на новите приоритети на комисията, зеления курс и така нататък. Според вас, Кое е най-голямото предизвикателство, за да бъде устойчив морския сектор? И на трето място, по отношение на оперативната съвместимост, защото аз също смятам, че това е задължително условие да решим проблема. Имате ли някакъв добър пример, към който бихте искали да насочи нашето внимание, за да видим дадени страни и региони, в които оперативната съвместимост работи чудесно с други форми на наземен транспорт? След това по отношение на ERTMS. Вие казахте, господин Маринеско го потвърди, това е ключова система, за да можем да имаме добре функционираща железопътна система в Европа. Но! Наложи се да изляза за малко и не чух съвсем всичко, което казахте. Но дори и темпото да нараства, ние все пак изоставаме. Аз имам следния опит, поне в моята родна страна, че това прави системата все по- и по-противоречива. Има региони, в които това започва да се използва и е свързано с разходи по стартиране на използването на системата. Ако е истински европейска система, въпросът е защо трябва да имаме местна система, в която да инвестираме толкова много. Тук имаме някаква точка на преобръщане на баланса, защото тези, които инвестират, не могат повече да подкрепят от политическа гледна точка тази инвестиция. Дайте ни някакъв реалистичен сценарий. Според вас, кога можем да постигнем тази цел и какво следва да направим, ако цялата система изостава? Господин Рике има думата. Радвам се, че виждам отново координаторите. Към господин Бодвик им следния въпрос. Трябва ли да се разшири обхвата на морските магистрали да се включи и превоза на товари? Мисля, че това може да допринесе, особено след Брексит. Към господин Рюте. Откъде да финансирането на системата? Това дали ще е с кредит за сметка на транспортния оператор на превозвача? или големи инфраструктурни оператори. Това е което ме вълнува. Благодаря господин Рике, господин Ков за две минути. Искам да продължа това, което каза колегата, свързано с финансирането. За мен би представлявало интерес да знам малко повече подробности за това, кой плаща за и RTMS. От гледна точка на проблемите и бавното стартиране, можем ли да обвиним компания или по-скоро са виновни страните? Къде са бариерите? Дали те се случват на ниво отделна компания, железопътна компания или предприятие, което с неудоволствие започва да работя с тази технология? Или, простичко казано, това е проблем на национално ниво. Ще се радвам да чуя вашето мнение по въпроса. По отношение на въпросите, свързани с корабното дело, знам, че споменахте, че ще има проблеми след Брексит за остров Ирландия. И може би можете малко по-подробно да споделите размислите си по тази тема. Знам, че се обсъжда допълнително въвеждане на фериботни курсове между Нидерландия, Франция и Ирландия евентуално. Искам да знам какво може да се направи тук. Бях много впечатлен от вашите коментари, свързани с кратките морски курсове и може би може да се рационализира инфраструктурата на пристанищата, за да се окоръжи този вид превоз. Благодаря следващия оратор. Аз имам въпрос към господин Рюте. Бяхме информирани, че повече или по-малко ще трябва да подобрим и RTMS около 100 милиарда евро, като това включва и съответната дигитализация и взаимна свързаност. Единственият начин да се опитаме по-добре да използваме времето, което ни остава – е да помолим Европейската комисия да отдели повече средства за ERTMS, може би към Европейската инвестиционна банка трябва да се обърнем или към държавите членки. В момента обаче сме покрили горе-долу 10%. Видях данните, много са интересни. Не смятате ли, че Европейската комисия би могла да действа по този начин, за да се съобрази с данните? Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Приветствам господин Риоте отново сред нас. Спомням си времето, когато той беше начало на генерална дирекция МУВ. Не знам какво точно казахте. Преди това, затова искам да се фокусирам върху ERTMS. Ние се притесняваме, че изоставаме по този проект. Също така много правилно призовавате да се отделят повече ресурси. Това не е нещо, което за сега е подето. Вярваме, че трябва да комбинираме различен вид финансиране, Европейската инвестиционна банка, национални средства и много други варианти. И всичко това с цел да постигнем един ефект на лоста, за да привлечем и частните инвеститори. Освен това, искам да знам докъде е стигнал диалога в комисията по отношение на това предложение. В заключение, ясно е за всички нас, че и RTMS може много да даде по отношение на зеления курс. Съответно, увеличаването на този вид технология или нейното подобряване ще помогне да се справим с тежкия трафик. Без същевременно да трябва да създаваме нова инфраструктура. Това ще доведе до промяна на вида транспорт, който се използва и ще има положителна промяна. Опитаме се да постигнем онова, за което говорим толкова много. Така че чудя се, имате ли някаква идея от тази гледна точка, каква политика е необходима, за да може да получите необходимите ресурси. Госпожа Контура. Благодаря. Искам да благодаря на господин Подовик за неговата а, реч. Новия зелен курс, който беше представен от Европейската комисия, има за цел да се намалят емисиите от транспорт с 90%. Това означава, че наземния транспорт трябва да се намали сериозно. В момента той е 75%. Това означава, че трябва да се ползват повече вътрешните водни пътища и железопътният транспорт. От гледна точка на транспортния микс по отношение на железопътните железопътния превод, превоз нещата не са типични. Две пети от вътрешната търговия се извършва с помощта на морски транспорт, включително обхваща и островите. Вие поискахте помощ по отношение на ТНТ и разбира се ще я получите от нас. Искам да чуя какво е вашето мнение за ролята, която това може да изиграе в рамките на зеления курс. Тъй като пристанищата не са просто врати към държавите членки, те имат и международно значение и международно измерение, може би те биха могли да бъдат подпомогнати като международни транснационални проекти. И накрая бих искал да поговоря малко повече с другите докладчици в сянка за развитието на ТНТ. Госпожа Билбао, по една минута на изказване имате сега. Е, е? Благодаря госпожо председател. Искам да помоля господин Рюте. Изглежда имаме добри новини и се движим малко по-бързо напред. Въпреки това обаче вие казахте, че имаме и забавяне. Може ли да ни кажете какъв точно е проблема и по какъв начин можем да се справим с различните системи? Има конфликт на интереси между различните страни. Има ли някаква стратегия, която ще ни позволи да намалим броя на системите и какъв напредък реално можем да отбележим? От това е, освен това, смятате ли, че можем да се справим с прехода и да имаме устойчиви, съвместими системи, ако не можем да постигнем успех по отношение на изграждането на ТНТ? Тоест, може ли да имаме напредък по ERTMS, без да имаме напредък по ТНТ? Какво може да направите, за да убедите държавите членки, че всъщност трябва да завършим тези проекти? Това е възможно за вас. Следващия оратор, госпожа Грапини. Благодаря, искам да благодаря на двамата гости. Имам няколко въпроса към първия оратор. Legat de al doilea punct, IRTMS,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 взаимната оперативна съвместимост, ние знаем, че качеството в различните държави членки е съвсем различно и съответно не можем да постигнем добра степен на свързаност, без да инвестираме в инфраструктурата. Може ли да дадете малко повече информация във връзка с тази цел за 4000 км до 2020 година? Откъде ще вземем необходимото финансиране и какво се очаква да се случи? Merci beaucoup, Madame Grappini. Monsieur Karskine, la parole est à vous pour une minute. Merci, Madame la Présidente. Merci. Alors, je... Благодаря, госпожо председател. Обръща се към господин Бодевик. Във вашето изказване казвате, че морските магистра... магистрали трябва да се приравнят към централните коридори и казвате, че трябва да се обърне внимание на периферните региони. Аз съм от такъв регион, от периферен град, Брест. Това е града с население над 100 000 души, който е най-отдалечен от всички централни коридори, ако видите на картата като изключим, може би, Северна Швеция, където според мен няма 100 000 градове обаче. Аз гледам от моята камбанария и въпросът ми е как ще сближите периферните региони, ако ще се концентрира всичко върху централните коридори и маршрути. Благодаря, госпожа Вин. Thank you for your short... Благодаря. Ще продължа на датски. Това, което се изисква, за да се постигне баланс между товарите по наземните пътища по море и по железопътен път, означава, че трябва да имаме прехвърляне и това трябва да се учи на други места. Разгледа ли се го като вариант госпожа Депани? Благодаря на ораторите и благодаря за направените презентации. Два въпроса. По какъв начин можем да сме сигурни, че страните, които вече работят на техническо ниво, няма да изостанат. Хората си мислят, че ако има нещо трансгранично, което се иска от Европейския съюз, то може би има финансиране и не се прави нищо. И е много тъжно, че може би онези, които са си свършили работата, ще се окажат в неизгодна позиция. И второ, как тези два проекта се допълват? По какъв начин можем да създадем интелигентна железопътна мрежа в Европейския съюз? Какви ще бъдат предимствата, какви ще бъдат недостатъците при свързване на тези две мрежи? Благодаря. Какво очаквате от зеления курс и какви са конкретните ви предложения, които не се намират в зеления курс? Това на първо място и на второ, друг важен въпрос. От дълго време говорим за морски магистрали, от 20 години и повече. Но няма решение. На Г20 се казва, че в морския сектор трябва да се намалят плавателните съдове. Вие казвате, че трябва да се постави акцента върху морските магистрали. Как да се намери пресечната точка? По-конкретно, как ще поискате държавите членки да изпълнят своите отговорности за морските магистрали? Нощния влак Брюксел-Виена. Дали ще има силно търсене на новият курс, който се предлага. Много пристанища имат а, железопътна връзка, която обаче в някои случаи се затваря, да не се окаже, че трябва отново да се разкрие тези връзки. И така имате възможност да отговорите на въпросите. Първо господин Бодевик, заповядайте. Ще отговоря на немски. Бяха засегнати много различни области. Нека да започна с това къде са дефицитите. Има такива, все още има пристанища в Европа, които не използват мултимодалността. Например, връзка с железопътна гара. Това е една част от проблемите. От друга страна обаче има много други проблематични системи за натоварване. Затова говорим за морския европейски принцип на едно гише. Искаме там да се е, извършва всичко. Да има управление на морския трафик от едно и също място. Ако трябва да се върна към въпроса на господин Маринеско, какво можем е, да направим за превоза на товари, например. Валенсия и Барселона имат връзка, например, с Анкона и след това тази връзка може да продължи към Харватия, Словения, към Западните Балкани и чак до Гърция. Това е една концепция, която би довела до сериозно намаляване на емисиите. Там ще намалим нивата на вредни емисии значимо, защото и разстоянието ще бъде изключително съкратено и ако говорим сериозно за зеления пакт, трябва да имаме подобни инициативи. 250 кораба могат, например, да допринесат за намаляване на емисиите. За да стане това обаче имаме нужда от средства, от пари можем с нови концепции да постигнем много. На второ място, как да направим пристанищата економически е, обосновани. Трябва да имаме цифровизация, да намалим е, естествено бюрократизацията. Знаете, че пристанищата много често са защитени райони. Дали трябва да останат такива, това също е въпрос, който трябва да се обсъди. Ако имаме цифровизация, ще имаме голяма крачка напред. Ако искаме да търсим стимули, можем да кажем, че говорим за положителни такива. Например, така наречените екобонуси, както те съществуват в Испания, в Италия. Как можем, например, да възнаградим онези, които ще минат към морски транспорт на къси разстояния, вместо да изминават 5000 км с един камион. Подобни концепции трябва да се разработят. На следващо място. Вие имате предвид основните точки от системата във вашия регион. Всъщност не става дума за една альтернатива. Ние трябва да направим нещо и за островите. Трябва да ги свържем по по-добър начин. Имаме нужда да свържем по-добре на отдалечените райони, съседните ни райони. Африка през последните 10 години стана на здраве на председателката, Африка стана все по-важен партньор. И ако вземем предвид развитието, трябва да предвидим и транспорт, който да е по море, а не по суша. Пазарите трябва да са свързани директно по море. Съвсем накратко към депутата Даниел. Какви са регионите? В региона на Балтийско море, например, има отлично сътрудничество, има много добри проекти, вече трафика съществува по начин по който ни харесва. Какво можем да подобрим? Можем да транспортираме още повече товари като обем. В Балтийско море също има проблеми. Чрез ТНТ можем да а, насърчим а, свързването само на ключови пристанища с по- маломащабни пристанища. Защо обаче да не свържем едни а, пристанища, които са еднакво големи? А, ако това се случи, можем да увеличим обема на тварите още повече. Това го казвам и във връзка с въпроса за свързването на гарите и местата, пристанищата, които са включени в така наречените морски превози на къси разстояния. Много е важно да се развие е, веригата на логистиката, е, да доминираме, е, да, да заложим на доминантната роля на пристанищата, а не на пътищата. Ако гледаме сериозно на инициативата за морски транспорт на къси разстояния, ние трябва да я разгърнем във всичките измерения Естествено, мога да поканя всички вас е, на разговор на четири очи, ако смятате, че отговорите, които съм дал, не са достатъчни. Господин Роет, за 5 минути. Първо ще се опитам да отговоря на въпросите, свързани с оперативната съвместимост на господин Маринеско и на други колеги. Мисля, че положението в момента е различно от е, това в миналото. Ако обичате да изслушаме изказващия се, имаме органа по железопътните превози, който се превърна в системен орган за ERTMS. Така могат да се избегнат всички проблеми, които споменахте, свързани с оперативната съвместимост, пред които бяхме изправени в миналото. Разрешаването на пускане на пазари и локомотиви минава през ера, публични, обществените поръчки пак минават през ера, така че в известен смисъл е обличен проблема, който е установен преди дълго време. Е, Господин Маринеско, вие попитахте за коридорите за превоз на товари. Обеден съм, че когато развихме тази концепция за товарните коридори, а, ние в крайна сметка решихме да а, вземем предвид всички аспекти. Имаме нужда от разглеждане на ТНТ и на товарните коридори заедно. Това не означава, че не взимаме предвид допълнителните функционалности на товарните коридори. Те не трябва да бъдат а, разрушавани. Обеден съм, че товарните коридори имат нужда от РТМС, тъй като те също трябва да станат част от системата за управление на трафика. Към господин Даниелсон. Въпрос тук е много свързан с това, кой първи ще предприеме действия. Има редица региони, които разгръщат РТМС. Другите казват това, че има региони, които не го правят, защо ние да го правим? То защо ние трябва да създадем необходимите условия, за да има пълно разгръщане на РТМС и да се предвидят, освен това, средства. Господин Рике, вие съвсем основателно споменахте за проблема с оборудването, което се качва на борда, В известен смисъл, макар че този проблем се обсъжда, има разминаване в позициите на държавите членки, що се отнася до набирането на публични средства. Например, Холандия, Белгия има такава система, но тя липсва в Швеция и на други места. Понякога се изтъкват и неоснователни аргументи. Трябва да преодолеем всичко това и в моята работна програма през май ще мога да кажа нещо повече по темата. Je peux pas répondre à les questions, mais Madame Bilbao, vous avez demandé... Не мога да отговоря на всички въпроси. Госпожо Билбао, вие повдигнахте много труден за решаване въпрос как ще задължим държавите членки да спрат системата Плас Б. Относно дебата за бъдещите TSA и CSS, не само за ARTM, е трябва да помислим за срок за край на системата клас Б. Това ще е много трудно. Ще трябва да се намери някакво решение, вторични линии, но трябва да направим тази крачка. Защото при модернизацията на локомотиви Те са най-различен модел. И за това всичко струва милиони. Така че наистина трябва да се действа по-бързо по въпроса. Perhaps, uh, say something to... Нека да кажа още няколко думи за финансирането и след това ще приключа. Налага се да мобилизираме различни финансови източници. Има обаче една трудност. Онези, които ще спечелят най-много от РТМС, са управляващите инфраструктурата. Но законодателството не навсякъде позволява всички пари да отидат към дружествата, железопътните дружества. Значи или трябва да се обърнем към министъра на финансите и той трябва да отпусне средства, защото, например, най-много средства трябва да отидат за преустройването на локомотивите или трябва да намерим средства чрез ПЧП, чрез механизми за смесено финансиране и така нататък. Примерът от Италия е много добър. Италианските железници направиха едно мащабно проучване. И то показа, че е много по-ефтино в крайна сметка да се разгърне ERTMS. Е Но ако заложиш само на инфраструктурата, построиш и нямаш необходимите локомотиви, системата става много по-скъпа. Тя е по-ефтина само ако имаме и достатъчно добре оборудване локомотиви. За това, знаете, крайният ни срок е 2050 година, но би трябвало да успеем на по-ранен етап. Знаете, някои държави членки Холандия, Белгия, Швеция, Италия, Германия мислят по този въпрос обмислят възможността да разгърнат RTMS или в цялата си мрежа, или в съществена част от мрежата. Благодаря, господин Рюти, за всички отговори. Ще поддържаме връзка. Имаше въпроси, които не получиха отговор, най-вече на господин Пьер Калскинг, който каза, че някои градове са изолирани. Някои региони са изолирани. Също за зеления курс не дадохте отговор. Как да се постигне напредък? Трябва да се засили динамиката за морския сектор и ЖП сектора. Финансирането остава важен въпрос. Благодаря ви за участието. Вие винаги сте добре дошли в нашата комисия. Моля за аплодисменти. Merci. Et bon courage. Bon Allez, nous continuons nos travaux. Продължаваме работата. Allez, nous continuons nos travaux. Je vais... Продължаваме.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 Ето сложиха ли за да помогнат на председателя. При румънците бе намерено решение, проявиха добра роля, а, воля и ми помогнаха. Благодаря на румънската кабина. Господин Маринеско, в румънската кабина има едно прозорче. Френската кабина казва, че няма какво да се сложи на прозорчето, за да не ме заслепява светлината, но ето румънците намериха решение, сложиха един лист хартия. Румънците са готови да направят всичко необходимо, за да ви осигурят комфорт, госпожо председател. Това много добре го знам. Така се полагат усилия, условия, основите на добрите отношения, добрата обстановка за гласуването. На тези, които не съм виждала, желая много успешна година на вас и на вашите близки, на тези, които обичате. Желая ви здраве. До нова година, госпожо Грапини. Възползвайте се добре от нея. Надявам се, че тя ще бъде продуктивна и за нашата комисия. Преди гласуването ще направим тест. Моля, гласувайте. Електронен режим. Али. Voilà. али. Начало на гласуването. Край на гласуването. Няма гласове в повече. Сметката излиза. И така да пристъпим към гласуване. Четирите последващи гласувания касаят очаквано съгласие на второ четене. Така че ще използваме просто мнозинство. Процедурата е следната. След гласуването ще напиша едно писмо до председателя на Корепер, след което съвета ще мине официално първо четене и след това документация ще бъде предадена на парламента за второ четене. Всички да са наясно с процедурата. Сега пристъпваме към самото гласуване. И така, започваме електронната информация за товарните превози. Докладчика е господин Дели. Много сте усмихнат днес, господин Дели. Начало на гласуването. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се 47 гласа за. Поздравление, господин Дали. Продължаваме с втория доклад. Изисквания за изпълнение и за определене на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт. Докладчика е госпожа Коневска. Електронен режим на гласуване. Моля, гласувайте. Гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Господин Маринеско, какво става? Продължаваме. Хайде. Втория доклад по пакета мобилност. Минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и тахографите. Докладчик е госпожа Вирконен. Моля, гласувайте. Je ferme le vote. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме. Доклада за изменения на регламент 1071 от 2009 и регламент 1072 от 2009 с оглед адаптирането им към развитието в сектора. Докладчик е господин Ертук. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с гласуването изменение на споразумението ЕС Средно море, що се отнася, Средиземно море, що се отнася до въздухоплавателните услуги между ЕС и Марокко, за да се отчете присъединяването на България и Румъния към ЕС. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с двустранната спогодба между Германия и Швейцария с оглед разрешаването на каботажни превози по време на международния автотранспорт на пътници с автобуси в граничните региони. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Продължаваме с предложението, което ще позволи на Италия да договори и да сключи спогодба с Швейцария, разрешаваща каботажните превози по време на международни пътни превози на пътници с автобуси в граничните региони. Докладчик е господин Фербер, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се сключването на спогодба за отеглянето на Обединеното кралство и Ир... Северна Ирландия – от Европейския съюз, от, от Евро... Общността за атомна енергия. Докладчика е моя милост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 40 за. Става. Приема се. Продължаваме. Бюджета, освобождаването от отговорност, госпожа Монтеро. Започваме с измененията. Изменение втора, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трето, за, против, въздържали се, отхвърля се. Първи компромис за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, резултата не е ясен. Нека да видим електронно гласуване по 6-то изменение. Край на гласуването. Приема се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо за, против, въздържали се, отвърля се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, отвърля се. Десети компро... Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Искате да се провери резултата? Добре. 15 изменение, проверка. Моля, гласувайте по 15-то. Край на гласуването. Приема се. 16-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се. Да проверим.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 против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се. Резултата не е ясен. Да гласуваме по 17 изменение. Край на гласуването. Приема се.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 17 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Продължаваме нататък. Цезар.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 въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с Shift to Rail. Първо изменение за, против, въздържали се, кой не иска да гласува? Приема се. Второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шесто. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с аеронавтика и околна среда, чисто небе. Кой е за? Против? Въздържали се по първо изменение. Първи компромис за. Против? Въздържали се? Приема се. Четвърто за. Против? Въздържали се? Не е ясно. Проверка. Моля гласувайте по четвърто изменение. Край на гласуването. Приема се. Да, да. Продължаваме. Пето. За, против, изми... въздържали се, приема се. Шесто. За, против, въздържали се. Има колеги, които не гласуват. Да гласуваме в електронен режим. Шесто изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. С един глас повече. Случват се такива неща. Такъв е живота. Седмо изменение за, против, въздържали се. Приема се. Осмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване в електронен режим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Поздравления, госпожо Грапини, във връзка с докладите за агенциите. Продължаваме. On va vous laisser deux minutes pour sortir, pour ceux qui veulent sortir. Давам две минути на тези, които искат да напуснат залата, да го сторят.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 заседанието за 7 минути, тъй като колегата все още не е дошъл. Имате време за едно кафе. След 7 минути ще продължим. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Продължаваме работата, скъпи колеги. преди малко. След малко на заседанието на координаторите ще обсъдим бюджетната процедура, която е променена и становището, което ще изготвим за бюджетните насоки за 2021. Това ще е нашия принос на началните етапи от бюджетната процедура. Графика е натоварен и е много важно да проведем една дискусия с главния докладчик по бюджета, господин Лаготорио. Благодаря ви, че приехте по нашата покана да дойдете да обсъдим бюджетните аспекти. Разбира се, вие сте добре дошъл. Ако имате технически въпроси, нужда от нашата помощ, не се колебайте да ни кажете. Вратите на нашата комисия са отворени за вас. Трябва да работим съвместно. Имате 10-15 минути, за да очертаете общия подход, да поставите акцент върху тематиката, която ни вълнува, транспорта и напредъка който очертава вашия проект, бюджетните насоки, които се очертават. Благодаря ви и честита нова година! Благодаря Карима, честита нова година на всички, благодаря, че ме поканахте. Аз съм нов депутат, от 6 месеца само. Бях докладчик сямка за бюджета 2020 и сега съм общия докладчик за бюджета 2021 година. 1,9 милиарда повече спечелихме, отколкото искат е, държавните и правителствени ръководители. Пет политически групи впрегнаха съвместно своите усилия с ясни цели и успяхме да се наложим през октомври. Ако обсъждаме съвместно, имаме общи насоки за началото на март, мисля, че преговорите няма да са чак толкова сложни. Ако не сме едини с ясни приоритети, с ясна визия, положението ще е много трудно. Като економист ще покажа няколко графики. Възможно ли е да се пусне презентацията по PowerPoint. След малко ще бъде качена приоритетите. Благодаря на преводачите. Аз говоря бързичко, даже и французите ме молят да забавим темпото. Първия приоритет – зеления курс, бях в Мадрид, Бангладеш, хора от Африка говорят за климатичните промени. Бях два дни в Бамако и там говорихме за климата, за климатичните промени, които водят до толкова смъртни случаи, колкото и ХИВ. Моята стратегия е парламента да е единен, да има ясни приоритети и да спечелим подкрепата на гражданите. парламента, когато иска повече голямо ниво на амбицията, съвета се опитва да го възпрепятства. Затова бе взето решение парламента да е единен с ясни цели, да е близо до гражданите, за да може да получи повече средства от държавните и правителствени ръководители. Климатичните промени са сериозен проблем – ръста на емисиите въглероден диоксид е три пъти по-бърз, отколкото през 60-те години, независимо от всички положени усилия. Проблема като че ли се влушава. Климатолозите казват, че наближаваме точката, след която няма връщане назад. В края на април, май, юни, юли, август – бе много горещо лятото и 20% от леда се разтопи и мисля, че вече е време да се действа. В Мадрид всички надежди са обърнати към Европа. Ние бяхме много добре приети. Сега от ключово значение е да се действа да се намалят е, двукратно емисиите парникови газове през идните две десетилетия би било от ключово значение също въжи за селското стопанство, енергетиката и други сектори. Аз започвам с вашата комисия едно турне, което ще проведа след приятели от парламента. И така проблема от 40 години трябва да се постигне напредък. Бе ни е казано, че ще излезе един документ на 14 януари. Но няма нищо ново. Бе ни е казано, че ще има документ. Бе ни е казано, че ще се работи заедно с нас. Казахме, че има нужда от натиска на парламента и на гражданите. Ако сте запознали с документа от миналата година, ще видите, че новата комисия казва, че липсват сериозни средства. Бившата комисия с по-малко амбициозен сценарий, намаляване с 40%, казваше, че липсват 260 милиарда годишно. Това казваше комисията Юнкер с по-низко ниво на амбициите. Ако искаме да се постигне напредък и да се намалят двукратно емисиите, ни трябват поне 500 милиарда годишно. Това е цифра дадена от самата комисия. Най-важният проект на фона на тези потребности е, че все още липсата на средства е осезаема. 16 милиарда трябват за климата, казва господин Домровски, но това изобщо няма да е на висотата на проблема. Бих искал да се реализират конкретни проекти в държавите членки, където се инвестира в необходимите сектори, включително и транспорта, за да спечелим подкрепата на гражданите. за сградния фонд трябва да се извърши саниране на сградите. Това ще разкрие много брой нови работни места. В транспорта трябва най-много иновации. В момента се договаря многодишната финансова рамка, както знаете, зеления курс и бюджета за 2021 година. Трябва да имаме съгласуваност между всички тези елементи. Втората криза, с която трябва да се справим, и тук говоря за социалните въпроси, Никола Шмидт, много е вероятно да има нова финансова криза по време на нашия мандат. Така че трябва да работим по климатичните проблеми, да запазим класическата политика, основната мисия на Европа да работим по историческите предизвикателства, климатичните промени и економистите в голямата си част смятат, че ще има нова финансова криза заради публичния и частния дълг в САЩ, който се увеличи безпредседентно. Също и дълга в Китай ако сте в а, самолет, все едно да изключат два двигателя САЩ и Китай да гръмнат, което е безпредседентно. Няма такъв ръст до момента на дълга в тези държави. По време на кризата през 2007 14 милиарда бе, след това 20, сега 29 хиляди процентни пункта увеличение. МВФ казва, внимавайте, предстои нова финансова криза, която ще е 10 пъти по-силна от тази от преди 10 години. Това го казва МВФ. Така че трябва да се предвиди една система за гарантиране на заетостта. да се види какво да се направи, да се намали работното време, да се осигури преквалификация на работниците, да се въведе германския тип система Kurzarbeit. Тези теми трябва да се обсъдят с комисаря Шмидт, но парламента трябва да работи по зеления курс с финансовия пакет и да осигури за закрила за работниците и за малките и средни предприятия. Економистите смятат, че кризата ще се разрази през 2020 или 2021 година. Трябва човек да ремонтира покрива, докато е слънчево времето, така че ние трябва да се подготвим, докато още няма криза. И така трябва да финансираме зеления курс, да работим по климатичните промени, да се подготвим за социалните проблеми, за финансовата криза. Има средства, да речем Банката за климата, 16 милиарда, които ще бъдат предвидени – 600 милиарда генерира Централната банка и мисля, че една част от тази сума може да бъде заделена за климата, включително и транспорта и дългосрочни инвестиции, които да бъдат финансирани от Банката за климата. Централната банка няма право да е акционер в Банката на климата. Голяма част от инвестициите по линия на Банката за климата ще бъдат насочени към транспорта. Парламента мисля, че може да се включи в процедурата за оценка на Банката на климата и за надзор върху нейната дейност. Бюджета ще е бюджет на климата за транспорта, за селското стопанство. Има нужда от нови средства. Държавите членки не могат да внасят допълнителни средства в бюджета. Ето защо трябва да се деблокират нови източници за финансиране. Печалбите, между другото, са нещо хубаво, което означава, че предприятията са в добро здраве – Въпросът е обаче дали всичко ще се раздава като дивиденти на финансовия пазар или ще се насочва за други цели. Жак Делор казваше, че Европа ще се отправи към катастрофа. ако няма финансова кохерентност. Не може всичко да отива за печалба. Трябва да се заделят средства за научно-развойна дейност. Печалбите растат, но не, не и данъчното облагане върху тях. То е намаляло двойно в хода на годините. В а, САЩ, между другото, данъка е 38% върху печалбата. Новия курс на Рузвелт е финансиран с федерален данък върху печалбата. И така, въпросът е дали заедно можем да помислим. Между другото, когато говорим за Кенеди, за програмата за Луната, бюджета на НАСА бе увеличен с 15 пъти за да се реализира тази програма. Бюджета е три пъти увеличен от е, Рузвелт, за да се реализира програмата. И така, от какви реални проекти се нуждаят различните държави? Какво е вашето виждане за 2300-2050? Намаляване на емисиите парникови газове? Какво е вашето виждане? Кои са конкретните проекти, които се обсъждат? вече са факт, но не могат да бъдат финансирани. Ето, така може да кажем на държавните правителствени ръководители. Това са работещи проекти в Польша, в Германия, в Франция, които разкриват работни места. Трябва да се определят и бюджетните приоритети, про които да се заделят повече средства от банката за климата. Трябва да можем да кажем, това са реалните потребности, това е заетостта, разполагаме ли с необходимите средства. Или трябва да се създадат и нови средства. Мисля, че в началото е хубаво да се извърши един анализ, преди да се започнат реално преговорите. Благодаря ви за презентацията. Започваме дебата. Първият е господин Маринеско от името на НП. Благодаря, господин председател. Уважаеми колега, много благодаря за тази конференция, свързана с глобалната економическа ситуация. Това е комисията ТРАН. Вие предлагате да изградите указания за Европейския парламент за следващата година за бюджета без МФР, защото за момента това не е нещо, което се предвижда и същевременно без да имаме предложение от страна на Комисията по бюджетните въпроси. Обяснете малко новата процедура. Тя е нова и може би колегите искат да знаят малко повече за това какво представлява. Видях Хенеди, всякакви други неща, Франция, но какво очаквате от следващото предложение за бюджета, което трябва да се появи от страна на парламента. Става въпрос за бюджета през 2021 година. Какво очаквате ви от хоризонталните комисии? Как искате вие да се състави вашия доклад? Какво искате да напишете там? Има две неща нови политики, които ще стартират, ако имаме одобрение на многогодишната финансова рамка, може би не. Ако не, ще имаме някакъв преходен бюджет и реалните политики, които ще продължат за следващите няколко години. Това е сигурно. Има политики, които, знае се, ще продължат още малко по-малко от 3 години. Какво се случва с Брексит? Обединеното кралство следващите 3 години ще внася ли вноски или не? Това са нещата, които поне на мен биха ми били интересни. Знам какво се случва с стопяването на леда и международната ситуация. Искам обаче да знам как вие смятате, че трябва да изглежда предложението на парламента за бюджет за следващата година. Благодаря. Госпожа Гарсия. Благодаря. Благодаря на господин Ларио Тюрю. Ние от Комисията по транспорта внимателно следим дискусията за бюджета, защото инвестициите в транспорт и инфраструктура са ключови от гледна точка на териториалното и економическо сближаване в Европейския съюз. Тези инвестиции са конкретни действия и всъщност ще подобрят Европейския съюз. Какво можем да направим, за да улесним движението на стоки и хора? Какво ни трябва, за да имаме работещ вътрешен пазар, свързаност, инвестиции в транспорт и инфраструктура? Тези инвестиции са по-нужни от всякога. Транспорт е ключов сектор и трябва да отбележим напредък, ако искаме да имаме по-добра устойчивост. Така ще можем да отговорим и на целите за климата по отношение на зеления курс. След това инструментите за финансиране са изключително важни и ще трябва да бъдат приоритет през преходния период. От изключително значение е да имаме средствата, които са ни необходими, за да можем да имаме интегриран, безопасен, екологичен транспорт. СЕФ финансира устойчив транспорт и модерна инфраструктура насърчава иновации и технологии, например различни приложения, различни альтернативни методи на транспорт по отношение, да речем, на превоз на товари или достъпност. За това за моята група социалисти и демократи ние смятаме, че СЕФ и ТНТ трябва да бъдат включени в приоритетите на бюджета. И възползвам се от тази възможност, за да подчертая колко е важно да подкрепим и да поддържаме предложението на Тран във връзка с бюджета. Следващия оратор, господин Рике. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Пьер за презентацията. Искам да се спра на нещо, което не касае конкретно бюджета, но е много важно. На първо място, знаем, че има нужда от сериозни инвестиции, за да изпълним климатичните цели и заради причини свързани с стопанската дейност, вътрешния пазар и с екологични и економически преход – има нужда от много пари. В момент на сериозни бюджетни ограничения трябва да се търсят и други механизми за инвестиции, да речем в банковата сфера, набиране на собствени средства, като си има предвид е, сумите, от които са необходими и тези, които са налични, има сериозно разминаване. Искам да обърна внимание на следното. Дори и да разполагаме с необходимите средства за съответните инвестиции, климата, економиката, социалните въпроси и така нататък, административните механизми, които предшестват разрешаването на инвестиции, са такива, че половината от проектите в момента получават разрешение. дори да разполагаме с необходимите средства, за да се реализира конкретно дадена инвестиция, ще мине много време. Това ще стане чак след 7 години, по време на другата многолична финансова рамка. Положението е спешно. Трябва всичко да се реализира много бързо. Най-лошото е, че дори и да разполагаме с финансови средства за инвестиции, не разполагаме с административен ресурс. В рамката на субсидиарността има сериозни проблеми по тази тематика. Не се нуждаем от спешни бюджетни мерки и от спешни административни мерки – в заключение, дори да разполагаме всички необходими средства, няма да можем да ги оползотворим в срок. Благодаря господин Рике, господин Ков. Определено ми беше приятно да чуя бележките и вашето изложение. Важно е да разгледаме историческия контекст, за да видим, че преди години имахме новия договор, новата сделка, след това отидохме до Луната, падна Берлинската стена и се случиха промените в Германия. На такива различни моменти, разделени от 30 години, виждаме, че има международно сътрудничество и сериозни усилия да се справим с определени предизвикателства. Мисля, че сега работим в същия дух. Предизвикателството, нещо, което се вижда в част от вашите графики, е свързано с невероятните печалби, които имат някои организации в наши дни. Как можем да стигнем до тези средства? Те са тук, на разположение са. Ако разгледаме Европейската банка за инвестиции и другите институции, те биха искали да финансират новия зелен курс, просто искат да знаят какво точно представляват този курс, може би трябва да има една програма, с която да реновираме половината домакинства в една страна или сериозна инвестиция в устойчива форма на транспорт. Важно е да намерим тези проекти, да ги покажем. Освен това, с разширяването на Съюза на Юго-Исток, трябва да кажем на тези същите хора, с които ще работим, че трябва да преминем от газ и нефт към възобновима енергия. Трябва да се подобрят нещата по отношение на морския транспорт, на железопътния транспорт и там да отидат средствата. Първо обаче, най-важно трябва да се опитаме да спечелим сърцата и да успеем да привлечем тези, които взимат решения – Имаме амбиция, иллюстрирахме сериозните предизвикателства, пред които сме изправени. Една от най-хубавите неща, свързани с инвестициите в зеления курс, самия с зелен курс, е, че това е постоянен начин на инвестиране за следващите 30 години. Това не е нещо, което идва и си отива, а е нещо, което трябва постоянно да правим, за да може да се осъществят намеренията ни за инвестиционните банкери, за менеджерите, дори за правителствата е по-лесно да планират в този случай, дори по-лесно, отколкото е било при другите предизвикателства, с които сме се сбъркали преди 30 или 60 години. Благодаря. Госпожа Шеби. Благодаря. Европейския съвет финансира от години инфраструктурата и видовете транспорт, които са причина за климатичните промени. Данъка на керосина за самолетите. Бе обявено спешно положение на климата. Европейския бюджет е инструмент, за да се коригира политиката в транспорта. ЕСА трябва да спре финансирането на големи безполезни проекти – Например, автомагистралата която да е като западен ринг. Откъде на къде ще се заседе толкова много бюджетни средства за подобен проект? Мисля, че трябва да се преориентират инвестициите към ЖП сектора. Много малки линии се затварят по-настоящем. Нощните влакове. А това са гаранти за териториално сближаване. Общественият транспорт не е европейска компетентност, но все пак мисля, че трябва да се помисли за безплатен обществен транспорт, тъй като това ще се отрази на климатичните промени. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Монтеро, имате думата. Добригада, президент. Благодаря, госпожо председател. Благодарна съм за онова, което чухме от колегата Лоротурю трябва обаче да направя една оговорка във връзка с казаното от господин Маринеско. Той моли за помощ. Докладчика моли за помощ да допринесем за процеса във връзка с бюджета за 2021 година. Когато говорим за Зеления пакт и за измененията в климата, мисля, че трябва да поговорим за подхода ни по тези въпроси. Едва ли ви казвам нещо ново? Ясно е, че това са въпроси, които засягат комисията по транспорт и най-вече транспорта на дълги е, разстояния. Има сериозно увеличаване в броя на пътниците, които пътуват на дълги разстояния през последните години. Необходимо е да видим какво е въздействието и от страна на земеделието. Необходимо е да видим какво ще направим по отношение на трафика на товари, устойчивия трафик на товари. Ние искаме интелигентни градове, искаме интелигентен превоз на товари. Искаме освен това да се положат усилия за трайно решение на проблемите. Не само по отношение на бюджета за следващата година, но и по отношение на цялата МФР, сектора на транспорта трябва да бъде подсигурен. Ние искаме да има бюджет, който да гарантира устойчивостта на транспорта. Как гледате вие на този въпрос? Как ще повдигнете този въпрос в хода на преговорите? Какви ангажименти можем да очакваме от вас? за благото на регионите, на държавите членки, на Европа като цяло и в частност на отрасъля транспорт. Президент, месье Лаутуру. Благодаря ви за вашето експозе по економическите въпроси. Пред нас има сериозно предизвикателство финансирането на зеления курс трябва да отстраним и различията между отделните сектори. Мисля, че финансирането е доста дискретно. Зелените от години казваме, че трябва да се финансира ЖП сектора. Това е двигател на заедостта и на намаляването на емисиите инвестициите в базова инфраструктура на терен, големите линии и в по-малко населените места са нещо, от което има голяма нужда. Има нужда от много инвестиции. Също така може да се използва и морския сектор, както чухме тази сутрин. Говорим за устойчив туризъм. Много неща могат да се направят в тази област. Вие изтекнахте хипотезата за увеличаване на данъка върху печалбата, но това не е европейска компетентност. Идеята не е нова, от години се обсъжда. Ако държавите членки не го направят, то парламентът трябва да се задейства. Имаме нужда от нови средства фигурира и идеята да се ангажират и предприятията в този преход. Ми имаме нужда от ясни стандарти за средносрочен, дългосрочен план, за да знаят предприятията, че климатичният преход е нещо много сериозно и не могат да продължават да произвеждат е, техника, която само в техника трябва да инвестират и в е, климатичния преход. Има и неравенство между инвестициите, които се правят в автотранспорта и ЖП сектора в държавите членки. Има държави, които инвестират много повече в автотранспорта. Програмата S там се говори за проекти които ще се финансират само ако се отчитат и климатичните промени. Как ще дефинират обаче критериите? Всичко, което прави един човек, се отразява на климата, но някои неща трябва да се стимулират, други не. Така че се интересувам как ще дефинират критериите, какъв ще е техния обхват и как ще се прилагат тези критерии, за да не се финансират някои проекти, които не са благоприятни за климата. Благодаря. И аз имам един въпрос което е от ключово значение. Бюджетната комисия относно фонда за преход. 4,8 милиарда евро иска парламента. Комисията одобри 7,5 милиарда евро, ако не се лъжа. Идеята е да помогнем на регионите, които трябва да извършат климатичен преход. Проблема е, че няма никаква връзка с националните средства за климата и енергетиката. Въпросът ми е, ще окажете ли натиск върху държавите относно националните програми? Защото това трябва да се направи. И на следващо място един централен въпрос. 10 милиарда евро, каза госпожа Фандерлайн. Вие казвате, че това не е достатъчно за прехода. Да, но дори и 1000 милиарда пак няма да стигне. Така че в даден момент няма ли да помислим за собствените ресурси? Колегите споменаха за данъчно облагане. Нашата комисия отговаря за транспорта в цялост и ще обсъди идеята за евровинетка. Ако една държава веде евровинетката, Тези инвестиции ще дойдат от националната политика. Така че в бюджетен план трябва да помислим за ребалансирането на различните видове транспорт. Трябва да се подсилят и критериите на Европейската инвестиционна банка за инвестирането в проекти. Казва се, че дела на комисията е 25%. А сега не се казва, че банката за климата ще осигурява 50% от финансирането. И последно 25 или 50% ще. Виждате, че има разминаване. И на последно място. Адаптациите. Никой не мисля за тях. Няма фонд за приспособяване и адаптация – към екологичната и дигитална революция в автомобилостроенето. Като гледам какво се случва днес в Германия и в някои региони, закриват се фабрики. Цяли региони загиват. Не е ли крайно време вече да направим това, което правим с бюджета при Брексит? Да се създаде бюджетен ред, фонд за приспособяване към последици от Брексит. Не можем да създадем и фонд за приспособяване към последиците от климатичните промени. Защото някои сектори ще бъдат засегнати от климатичните промени повече от други. Не можем ли да започнем работа по всички тези теми? и трябва да се създаде една конкретна ОС. Днес се говори много за данъци, но не говорим за положение, което да е изгодно за всички. Не може да постигнем такова положение, което да е изгодно за всички. Имаше много въпроси, господин Лотюро. По последния въпрос. Не можем да работим заедно. Аз съм тук, защото искам да работим съвместно. Срещна се с пет експерти от Комисията по бюджета. Искам да направя най-доброто от всичко, което се нахвърля като идеи, за да се впуснем в преговорите. Аз съм нов депутат. От 6 месеца само. Ще се опитам да се срещна с стари депутати, които да ми дадат идеи. Господин Маринеско, съжалявам, че оставате с впечатлението, че ви се губи времето. Жан Артюи има голям опит в финансите, той е с 20 годишна практика повече от мен и каза, че парламента няма да спечели важна битка, ако не спечели подкрепата на гражданите. Затова смятам, че парламента трябва да е единен. Бюджетната комисия няма вашите експертни знания по транспорта. Аз не претендирам, че имам експертен опит. Ние нямаме една трета от вашия опит. Вашата Нашата комисия е в служба на другите комисии в парламента. Затова искам да работим съвместно. Мога да ви кажа кои са нашите приоритети. Ние ще направим всичко, за да може бюджета да отговаря на 1,3% от БВП. Всички докладчици казват това. Но както казва Жан Артюи, винаги когато парламентът иска по-голям дял, държавите членки се противопоставят. И изпълнения бюджет за последните 20 години никога не е постигал по-голям дял от БВП. И вие сте тук, защото искате да се постигне напредък. Пред нас има историческа отговорност. Климатичните промени са нещо много важно. И така, Комисията предлага урязване на ЦЕВ с 35%, а пък амбицията се засилва да се намали двукратно. Извинявайте, преговорите са свързани. Може да се възползваме от факта, че има празна страница. да се възползваме от факта, че пред нас е празна страница и да се подготвим за преговорите. Ние ще договаряме многогодишна финансова рамка, бюджета за 21 и зеления курс. Всичко е свързано. За собствените ресурси парламента каза, че може да блокира многодишната финансова рамка, ако няма развитие по собствените ресурси. Ние трябва да имаме аргументи, които да са близко до сърцата на гражданите, на бизнеса, на широката общественост. Аз не съм съгласен с това, което ни се казва. Всичко е наред, ще извършим 35% съкръщение, но няма проблем. Орязва се бюджета за инвестиции с 35%, но се казва, че това е много хубаво за климата с намаление 40%. Бюджета за климата се е увеличавал и така нататък. Само, че трудно ще обясним всичко това на нашите приятели, семейства. По въпроса на Доминик Рике, дали можем да постигнем напредък? Да, но нямаме магическа пръчка. Казвате, че трябва 7 години да минат преди да се гласува един бюджет да бъде изпълнен. Кария ме пита дали бюджетната комисия не може да окаже натиск върху държавите членки. Не бюджетната комисия, а парламента. Ние нямаме свръхвъзможности. Парламента трябва единно да каже, искаме ли какъв си бюджет поради тези причини. Трябва да се постигне напредък и по отношение на собствените ресурси. за да се постигне напредък в бюджетната сфера на въпрос на госпожа Шаби. Бюджета не може да коригира нормативното, правното основание. Инвестиционната банка ни зададе въпроси. Тя ще спре инвестициите в изкопаеми горива. Имаше нужда от разяснение ние и инвестиционната банка може да се борим за повече собствен капитал, тъй като Европейската централна банка и без да е акционер има голямо отношение върху собствения капитал на банката на климата. 100 милиарда генерира ЕЦБ и трябва да се използва тази сума. 2600 милиарда евро е генерирала ЕЦБ. И ЕЦБ се пита какво да прави с всички тези средства. всеки месец 500 милиарда се генерират в ЕЦБ. А не се казва, че банката за климата ще получи 16 милиарда само. Централната банка се бори за стабилност на цените. Но ако тя не е заплашена, политиката, която води Централната банка, трябва да е в служба на останалите политики. Член 3 гласи опазване на околната среда. Няма никакъв проблем ЕЦБ да промени по-бързо своята политика и да се впусне в дългосрочни инвестиции. Относно стабилността, както каза господин Ков, да, трябва да дадем насоки, да се осигури дългосрочно финансиране. Относно фонда за преход, средствата са абсолютно недостатъчни, това е ясно. Сумата е съвсем скромна. Ще се води диалог с парламента, за да се генерират нови идеи, конкретни идеи, за да се деблокират преговорите евровинетката и собствените ресурси. Искам да се постигне напредък. Бюджетната комисия ще изготви доклад по собствена инициатива. Утре ще бъде обсъден той. Вие сте добре дошли, за да ни захраните с идеи за собствените ресурси. Ако разчитаме само на вноските на държавите членки, няма как да стане.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 за мен е възможност за парламента. Някой казва, че ще е пълна касапница по време на преговорите. Мисля, че ние може да се възползваме от ситуацията, да определим своите приоритети и да кажем как да се финансирате с собствени ресурси. Вие може да генерирате нови идеи, ние може да изходим от вашите предложения. Вие сте първата комисия, която посещавам. Вашата тематика е доста сложна. Аз мятам, че трябва да извършим една мозъчна атака съвместно. За това и съм дошъл, трябва да работим съвместно. Първият доклад ще е готов след 15 дни, но той, както знаете, не е толкова важен. През май до юли ще навлезем в същината на самата тематика и имаме няколко месеца, за да работим заедно. Благодаря ви, господин Пьер Ларотюрю. Може да решите на нас. Ние ще ви даваме съвети редовно ще ви предоставяме и технически предложения. Тук имаме експерти господин Маринеско, господин Рике. Те имат опити в бюджетните въпроси. Ние ще устояваме позицията си по време на този мандат. дела на транспорта от бюджета е 9%, ако се спомните господин Рике. Това ни бе казано. Но без мобилност няма как да се справят гражданите. Искаме следващия бюджет да отдели по-голяма сума от 9%. Според сметната палата трябва да се инвестира най-много в транспорта, сградния фонд и транспорта. Благодаря ви за присъствието. Аплодисменти. Благодаря ви за тази първа среща. Notre prochaine réunion aura lieu le 19 février. Следващото заседание 18 е февруари 9 часа двудневно ще е. От 9 до 12.30, от 14.30 до 18.30, от 9 до 12.30, от 2.30 до 18 часа втория ден. Заседанието за 28 януари е отменено. Моля да не го забравяте. Господин Тимоте, елате да ми кажете добър ден. Всичко наред ли? Super. On reste en contact. Très bien. Désormais, c'est la réunion des coordinateurs qui se... Предстои заседание на координаторите. Така че